Благодаря ви. Първата точка в дневния ред е приемането на дневния ред, както обикновено. Заседанието се провежда в рамките на Комисията по економически и парични въпроси. Приеме дневния ред за прият. Следващата точка е съобщение на председателката. И както на всяко заседание по време на този мандат, искам официално да изразя своето съчувствие към полските членове на тази комисия след трагичната самолетна катастрофа в събота. Както знаем, тя причини смъртта не само на президента на републиката, но и на голям брой висши военни и представители на гражданското общество. И за да почетаем памета на всички загинали, ще ви помоля да е, отбележим с е, минута мълчание тяхната памет. Thank you. So now we move on to... Сега преминаваме към същината на дневния ред. И това е изслушване по фискалната криза в Европейския съюз, пуките от Гърция, економическо наблюдение и надзор, статистика, извън балансови операции и държавен дълг. Както казах, изслушването се води от Комисията по економически и парични въпроси. То, е, то третира както фискалната криза от, е, в Европейския съюз, така и е, пуките от Гърция. Комисията работи не само по регламента на финансовите услуги, която обикновено привлича повечето внимание, също и фискалните въпроси. Днешното съзнание ще бъде полезно с оглед на сегашната ни и бъдеща работа. Комисията играе засилена роля според Лисабонския договор, ако и когато комисията направи предложение за засилване и задълбочаване на надзора в държавите членки. Надзора върху надзорът не е достатъчно ефективен и голяма част от дейността, която започна в рамките на нашата комисия насочена към това, ще се проведе публичен дебат и парламентът ще участва в тази дейност. Както казах, днешното изслушване е част от нашата дейност, това число и какви полки да се извлекат за в бъдеще. Нашите дискусии с ораторите ще са принос към подобряване на економическото управление в Европейския съюз, подобряване на дъжността на статистическите данни и ефективността на регулацията на финансовите пазари. Както знаете, ще проведем две сесии. На трет, по време на третата сесия очаквахме Христо Дулу. Той трябваше да се върне в Гърция по спешни въпроси, но изрази желание да присъства по друг повод. С други думи, искам да подчертая, че той отсъства не заради нежелание, Както предполагам, знаете, гръцкото правителство трябва да предприема определени стъпки и те имат приоритет. Също така, както знаете, ние поканихме председателя на Екофин, господин Салгада, за да проведем размяна на мнение по политическите препоръки, отправени към Гърция. Надяваме се да намерим подходящ момент за тази среща преди лятото. Като встъпление, ние бихме искали да разберем как се е променил надзора и статистическите данни в светлината на неодавнашния опит. Например, валутните слопове и валутните слопове през 2001 година са допустими по правилата, които са били в сила тогава и какъв е резултатът от промяната в правилата коя част от този режим вече е неприемлива и какви стъпки са били предприети, за да се избегнат подобни решения в бъдеще. Също така както разговаряхме с комисаря през януари, механизмите за прехвърляне на дълга в извън, извън баланса се прилага в някои страни. Това означава ли, че дългът се скрива от пакта за стабилност или растеж или е необходим някакъв допълнителен на пакт, за да се скрият тези извън балансови операции? участниците не е необходимо да бъдат представени. Господин Оли Рен, комисар по економически и финансови въпроси и Уолтер Радемахер, генерален директор на Евростат. Форматът ще бъде следният. Всеки от ораторите ще говори около 10 минути и след това аз ще дам възможност на членовете на комисията да зададат въпрос по една тема. Е, не можем да искаме от експертите да дават отговор на е, множествени въпроси. така, господин комисар, е, заповядайте. Let me first uh, you, Madam President. Uh, Госпожо председател, искам да ви благодаря Искам да се присъединя към съчувствените думи, изказани към полските членове на комисията и към народа на Европа след страшната трагедия, която засегна всички нас. Ние заедно с полския народ изпитваме болка от случилото се. Според наименованието на заседанието. Аз ще се занимая с пулките от Гърция от гледна точка на надзора. Преди това обаче ще представя кратък, кратко резюме на действията, предприяти от комисията през последните няколко седмици и месеци. През февруари и март ние отправихме препоръки, прияти от съвета във връзка с допълнителните мерки и коригирането на дефицита в Гърция, така че той да спадне с 4%. Тук се включват няколко задачи, свързани с надзора, както на политическо, така и на експертно равнище. Аз самия направих посещение през март, заедно с представител на Европейска централна банка и на Международния валутен фонд. Мисля, че ние работим много добре заедно с Европейска централна банка и с МВФ, както разбира се и с гръцкото правителство. Гърция сега по всяка вероятност ще може да постигне 4 показател. Второ, възниква въпроса с реформата на гръцката система на статистиката и Валтер Радермахър, генералният директор на Евростат, ще ви предостави повече информация започнахме процедура за нарушение в началото на мандата на комисията. Първо, първият акт на Европейската новата комисия беше да се приемат одитни правомощия на Евростат. Те са ви представени и разчитам на вашата подкрепа този инструмент да бъде прият тъй като е определено необходим, що се отнася до Гърция по-конкретно. От неделя вече има ясно решение за механизъм на еврозоната за координирана финансова помощ при подусловие, тогава ако възникне необходимост т.е. ако бъде застрашена финансовата стабилност на еврозоната. Какви полуки следва да бъдат извлечени? Днес в комисията проведахме полезен размер на мнения по една изключително важна тема, а именно засиленото економическо управление в Европа. Според мен последните тенденции в европейската економики, не на последно място и в Гърция, показват, че има належаща потребност да се засили економическото управление и наблюдението на страните. Както беше казано, в парламента е предвидено изслушване това е един от, това е един от моите приоритети. Ясно е, че първите 10 години на еврото е успех. Това трябва да се помни. Не бива да забравяме общите характеристики. Ние преминахме успешен изпита през последните 10 години еврото определено осигури защита на членовете. Кризата обаче засили е, някои от е, известните недостатъци на евро, еврото. Не използвахме възможността да намалим държавния дълг и макроекономическия дисбаланс. Сега последиците от тези недостатъци започват да се усещат все по-остро. 20-те години фискална консолидация изведнъж бяха заличени, независимо от важната роля на данъчните стимули. Ето защо ние трябва да решаваме днешните проблеми и това да стане бързо като предприемаме не само дългосрочен, но и, и краткосрочен подход. Общо взето знаем какво трябва да се направи и разполагаме с необходимите средства. Всъщност, договорът дава достатъчно възможност за постигане на напредък чрез по-добро използване на съществуващите политически инструменти и чрез ревизирано или ново вторично законодателство възоснова на член 137, който предвижда средства и инструменти за засилено економическо управление в еврозоната. Ние ще работим възоснова на три основни градивни елемента – засилване на пакта за стабилност и растеж, задълбочаване и разширяване на економическото наблюдение и надзор и също така създаване на постоянни механизми за справяне с кризата. Първо, Пакта за стабилност и растеж е набор от правила. Проблемът е не спазването. За да се преодолее това, трябва да се засили и превентивната и коригиращата сила на пакта. Координацията на фискалната политика трябва да се води предварително. При това на време за да има последователност в е, цялата еврозона. А и също така, за да е, успеем да координираме националните бюджетни политики. Също така трябва да обърнем е, внимание на устойчивостта и качеството на публичните финанси, в това число националните фискални правила бихме могли да обмислим създаването на европейски цикъл за економическа политика и да интегрираме е, европейското измерение в националните бюджетни процедури. В момента това липсва. Е, следва да подчертая, че процедурата за, за прекомерен дефицит ще си остане част от пакта, но ние е, трябва да проявим по-голяма категоричност по отношение на нарушителите, които неколкократно нарушават е, пакта за стабилност и растеж. Следващият градивен елемент е необходимостта да не се ограничаваме само до бюджетния надзор. Трябва да задълбочаваме и разширяваме надзора с оглед преодоляване на макроекономическия дисбаланс и, и различията. Макроекономическия дисбаланс може да има сериозна последица не само за устойчивия економически растеж в еврозоната. И най-сетне, госпожо председател, механизмът за подпомагане на Гърция ще отговори на непосредствена потребност, ако Гърция поиска такава помощ. Ако има една много важна пулка, която да извлечем, то е да се изгради постоянен механизъм за разрешаване на кризата. А също така да се предвидят и мерки които да обезкуражат страните от подобни нарушения. Това би трябвало да се възприеме като мярка от последна инстанция, тъй като двете, двете, двата основни градивни елемента засилване на пакта и засилване на надзора би трябвало да ограничат подобни случаи, в които трябва да прибягваме към механизми за преодоляване на кризата. Но, както научихме от, от наскоро, дори и най-лошото може да се случи, така че по-добре да, да внимаваме предварително, вместо да съжаляваме след като се случат нещата. Аз ще представя конкретните предложения под формата на съобщение за парламента и за съвета. Готов съм да продължим тази важна дискусия днес и по други поводи и очаквам да чуя вашите становища по тази много важна тема по отношение на економическото управление на еврозоната. Благодаря много. Сега ще преминем към господин Ведамака. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати от Комисията по економическите въпроси, дами и господа, добър ден! Госпожа председателката вече спомена, че моята функция е да бъда главния статистик на Европейския съюз. Това обяснява участие, моята роля и ролята на Евростат. Евростат не събира статистически данни пряко и самостоятелно. Евростат е координираща орган. Той играе координираща роля в Европейската а, система за статистика. Така, а, тази система се състои от Евростат и от националните статистически органи. Евростат а, заедно с националните власти носи отговорност. Той определя общи метологически стандарти, гарантира качеството на информацията и публикува данните, които са обобщени. След събитията последвали подадените от Гърция данни през 2004 беше значително подобрена управляващата структура на европейската статистика, за да се гарантира качеството. Бяха предприяти редица инициативи, така нареченият кодекс за добри практики в сферата на статистиката, партньорски проверки, създаването на два консултативни органа, Европейският съвещателен орган по статистиката, Европейския статистически съвет по статистика и през 2009 година беше създадена нова правна основа за пръв път за Европейската статистическа система. Лично аз считам, че ние, ние извлякохме много полуки от кризата през 2004 и 2005 и подобряването на качеството в резултат на проведените дискусии е значително. Сега европейската статистическа система се намира на изключително високо ниво, що се отнася до качеството за събиране на официални статистически данни. Следва да отбележим обаче, че инструментите, с които разполага Евростат, най-вече сферата на данни за EDP, Европейският съвещателен а, орган са нещо повече, отколкото беше поискано. А, но а, всъщност а, инструментите, с които разполагаме, не са толкова добри, колкото бихме искали да бъдат. Има признаване на необходимостта от адекватност на ресурсите. Правителствените ресурси са много ограничени в целия Европейски съюз. Миналата година излязохме съобщение 2004 където се поставят условията за събиране на европейски статистически данни за разрешаване на проблемите чрез един по-координиран подход в цялата европейска статистическа система. Сега конкретно по статистиката за обществените данни. Ние започнахме събирането на такива данни след Мастриския договор. Данните трябва да се събират на базата на националните отчети, а не на базата на бюджетните процедури на съответните държави. Това се съчетава с процедурите и правомощията на комисията, както е предвидено в регламент 447. Европейската система за отчетност 95-та и регламентите също се прилагат тази област. Учитат се събитията, които вече са настъпили. След ESA 95 е, определя основните правила, изискват правителствата да предприемат нови форми на операции и при този е, процес е, Европейският орган предоставя основни насоки, за да се гарантира хармонизирано събиране на данните, подавани от отделните страни. През последното десетилетие правителствата използват по-сложни структури, което прави процеса много по-времеемък и изпълнен с повече предизвикателства. Това са данни, които са насочени към по-широка публика, не само към статистиците. По време на финансовата криза Евростата разработи основни насоки, за да отговорят статистиците на новите събития. След ревизията на правомощията на Евростат има засилване на дейността на Евростат. Ние редовно посещаваме всички страни, провеждаме така наречените митологически посещения в Гърция. Искам да подчертая, че това се отнася само за Гърция. Има съществено подобряване на прозрачността на работата на Евростат. Предоставя се много информация чрез нашата интернет страница. Сега искам да се спра на конкретния проблем, свързан с статистическите данни. През януари 2010 комисията публикува доклад за статистическите данни, подадени от Гърция, като се отчита данните, подадени през октомври от Гърция. Бяха въведени съществени корекции по отношение на данните подадени от Гърция от 5% дефицит на 7,5% дефицит. В доклада се подчертава, че има значителни недостатъци в информацията подадена през април и октомври. Това се дължи на недостатъчната прецизност на органите в Гърция и подаването на недостатъчно задълбочени данни. Има недостатъчно управление, слабо добро разпределение на е, отговорностите между институциите в Европейския съюз, в е, Гърция, е, също липса на писмени инструкции и документация. Гръцкото правителство използва някои финансови директиви за целите за изкуствено занижаване на дълга, който не се съобщава на Евростат. След доклада на Европейската комисия, на независима комисия в Гърция, бяха изготвени редица препоръки. Евростат също поиска голям обем информация от Гърция. Имаше две посещения през март 2010. Тази работа продължава и сега, и ще продължи през едните месеци. Аз съм убеден, че можем да продължим да работим тясно, съвместно с гръцките статистически органи, за да предоставим по-добра основа за работа на статистическата система в Гърция. Беше предприята процедура за нарушение срещу Гърция от страна на комисията. Освен това, комисията измени а, регламент 479 във връзка с а, а, одита и подаваните към Евростат данни. Така се създава възможност Евростат да направи оценка на различни източници на информация, като обществ... публичните отчети. При изключителни и строго определени условия може да се наблюдава процеса и да се проверяват сметките в подкрепа на направените заявления, подадените данни съгласно предвидената методология. Това са правомощия, които а, са свързани с аудитирането. Това изисква значително подобряване на работата на Евростат, вътрешно разместване на а, кадрите, работещи в Евростат. за да могат да се реализират е, редовните посещения в е, всички страни от Европейския съюз. Тези засилени правомощия обаче е, не отменят изцяло опасността от подаване на грешни данни. Ние зависиме на, не, зависим от независимостта а, на а, статистиците, които подават данните. Трябва да подчертая и нуждата от ресурси. Визията за европейска статистика с по-добра ефективност цели да освободи ресурси, които да се използват в частния сектор, но това изисква добро ресурсно обезпечаване на националните статистически органи. Следва да се отчита и по-широката картина. Официалната статистика разчита на поддържането на надежна публична отчетна система, както и надзор за достоверността на тези данни, които се събират за целите на статистиката. Европейската статистическа система, така нареченото ИСЕ 95, ще стане 2009 там ще се съдържа отделен раздел, свързан с данни за управлението. Ще се извърши промяна в регламента, за да се предвиди нов подход за данните, които ще се подават след 2014 като се отчитат и полуките, които сме извлекли от ситуацията в Гърция. Благодаря ви. Сега съм на ваше разположение да отговоря на въпроси, които бихте имали евентуално. Мисля, че ще получим писмен вариант на това, което казахте. Би било по-лесно да кажа кой не е пожелал да се изкаже, тъй като почти всички поискаха думата, което означава, че ще трябва да групирам въпросите на серии. В противен случай няма да успеем да дадем думата на всички. Първият, който поиска да се изкаже, беше госпожа Краца. Моля ви, само една минута и само един въпрос. Е. Благодаря, госпожо председател. Господин Радермахер току-що ни каза, че Евростат и неговите отчетни доклади от 2004 и от януари 2010 е очертал ясно съществуващите проблеми, хронични проблеми, съществуващи от отдавна – в областта на статистиките в Гърция. Така ли иначе, обаче, процедурата от 2007 година бе прекъсната. Процедурата за нарушение става дума. Какви са изводите, какви са полките, които сте си извлекли в резултат на това относно използването на тези статистики. И освен това, разходите, разходите за болничните заведения, те взети ли са пред, пред, предвид, защото те пораждат голяма част от дефицита. Какво мислите? Дали това би могло по някакъв начин да оптимизира събраните статистически данни. Благодаря. Um, благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря на комисаря и на господин Радемахер. Първият ми въпрос е Приветствам всички добри намерения от страна на комисията и Евростат да затегнат правилата, но дали истинския проблем не се състои в това, че ни липсват възможности за изпълнение на изискванията. Разполагаме с пак за стабилност и растеж, т.е. ясни правила, но те не могат да бъдат приложени, тъй като това представлява повече джентълменско споразумение Чийто общ смисъл е, ако не се месите в моят при нас, няма да се месим и при вас. Не смятате ли, че този пак трябва да бъде задължителен? Освен това, всички ние сочим с пръста Гърция и смятаме, че проблема ще се реши по този начин, но истинския проблем не е Гърция. Гърция е само симптом на слабост в системата. И аз мисля, че това а, изисква а, проверка, анализ на това колко е знаела комисията, какво е знаел Евростат, каква е ролята на държавите членки, защо няма държавите членки да желание да допуснат одит на националните им отчети. И аз бих искала да предложа една проверка, може би парламентарна проверка на системата. И последният ми въпрос е към комисията. Сега, ако гледам какво е отношението към нарушителите, да речем Енрон, пращат ги в затвора? Не си ли заслужава да видим дали не е имало престъпни действия, а дали хората не са извършили съзнателно измама и не са поставили под заплаха стабилността на обща нивота? Благодаря. Благодаря ви. Извинявайте, казва председателката, но това беше пример за три въпроса в един. Още един въпрос и след това ще дам възможност за отговор. Благодаря. Мисля, че Гърцият показва, че когато обществения сектор излезе извън контрол, е много трудно да се възстанови контрола върху нея, тъй като Гърция отдавна не отговаря на критериите на пакта стабилност и растеж. Всъщност много, за много кратък период е отговаряла, ако изобщо. Кога комисията е разбрала за сериозността на проблема и кога и кога всъщност е решила да, да покаже, че знае. Що се от нас? Госпожа Меркел каза, че тогава, когато една държава членка съзнателно наруши правилата и на пакта стабилност и расте, ще трябва да напусне еврозоната. Дали тази стратегия за излизане е най-добрият вариант? И може би, най- може би това е най-добрият вариант да се запази контрола върху една страна. Сега ще дам възможност за отговори на тези въпроси. Господин комисар, ще започнете ли пръв? Благодаря, госпожо председател. Бих могъл да започна, след това ще продължа и моя колега, като отчете ролята на Евростат. Ще започна с въпроса на госпожа Краца свързан с слоповете и тяхната роля. Бих искал да ви информирам, че поисках още след като поех тези функции и възникна този проблем, попитах коя е службата, която трябва да извърши разследване. Се обърнах към генерална дирекция парични въпроси, към Екофин. Бяха прияти нови ревизирани правила през 2008 година. Белгия Полша и Италия коригираха цифрите за 2001 със задна дата. Така че Гърция не е единствената страна, която не е коригирала погрешните данни за дефицита. Това, което особено ме безпокои, са веро... вероятните ефекти на дериватите и слоповете, за да се подадат некоректни данни за държавния дефицит. Поисках от Евростат да направи задълбочено проучване на използването на слоповете от страна на гръцкото правителство, за да промени данните за дефицита. Това беше обсъдено на последната комисия по въпросите на методологията и той може, представителя на Евростат може да каже нещо повече в този смисъл. Освен това, ние очакваме пълното сътрудничество от страна на властите в Гърция. Що се отнася до коментарите и въпросите, поставени от госпожа Интвелт за прилагането на пакта за растеж и стабилност. В встъпителното ми изказване аз казах, че очевидно има слабости в системата на прилагане и в много отношения съм съгласен с вас, че нямаше достатъчно натиск от останалите членове на еврозоната. Знаем какво стана през 2005, когато някои от държавите членки изключиха сделка и пренебрегнаха комисията като по този начин ослабиха пакта за стабилност и растеж. А сега е необходимо, ако не да се реформира, то да се засили а, пакта на базата на член 136 ще се вземат а, решенията в рамките на Еврогрупата от министрите на финансите, както и от съответния комисар от министрите на финансите чрез квалифицирано мнозинство. Министрите на финансите от еврозоната чрез квалифицирано мнозинство ще взема решение, като страната, която се оценява, няма да участва в гласуването. Така се очаква да се гарантира по-голяма дисциплина при прилагането на изискванията. Съгласен съм, че трябва да се попита държавите членки, защо не са подкрепили аудиторските правомощия последния път. Мисля, че има обещаващи сигнали. Някои от държавите членки са подобрили своята позиция и съм убеден, че този път ние ще постигнем резултати в тази важна а, сфера, за да може Валтер и а, неговите а, колеги да разполагат с а, силни позиции в държавите членки. А, господин Епинг а, говори за сроковете. Аз съм от комисар по тези въпроси от февруари на настоящата година и от тогава 90% от времето ми е посветено на Гърция. Ние работим на базата на информацията, която получихме в спешен порядък. По мое мнение, сега нещата а, са под контрол. Ние разполагаме и с нужния инструментариум, за да се гарантира финансовата стабилност при необходимост. Освен това, Гърция предприема действия, за да а, гарантира постигането на целта, свързана с обществения дефицит. Валтер. Благодаря. Аз искам да продължа с правния инструментариум, който трябва да бъде подобрен. Ще започна с въпроса на госпожа Краца. Защо миналия път сме стопирали процедурата за нарушение и а, така да разберем какви са трудностите за в бъдеще. Миналия път процедурата за нарушение беше свързана с правомощията на правомощията за контрол на Еврострал е, те се е, ограничаваха само до статистическата област. През 2005 ние не можехме да отидем по-далече и да променим, да проверим данни, които идват е, от обществения сектор като цяло. Първата процедура за нарушение срещу Гърция беше ограничена до действия, които трябва да бъдат предприяти в Гърция свързано с изчисляването на EDP. Ние трябваше да стопираме тази процедура, след като установихме, че Националният статистически институт на Гърция е направил това, което бяхме препоръчали. Това, което е различното днес е, че от правна гледна точка ние започнахме нова процедура за нарушение, която се базира не само на прилагането на методологическите правила в статистическата област, но и върху статистическите принципи. Тези принципи са надежност на данните, независимост на службата, т.е. има институционални елементи, които са включени. Ние можем да направим това, защото тези принципи се базират на новият от статистическия регламент от миналата година. Втората промяна се състои след, в това, че след като Евростат получи аудиторски правомощи, можем да отидем по-далече, можем да отворим а, шкафовете, в различните държавни служби и да видим какво е състоянието. Що се отнася до болничния сектор, има разследване в Гърция, има сега резултат, подпис, печат, т.е. има промяна в културата в резултат на сегашната криза. Що се отнася до наказателни действия, криминални деяния, в предложенията за промени в регламент 479 ние включихме а, искане към държавите членки да предприемат нужните мерки, за да гарантират, че служителите, които отговарят за предоставянето на данни на комисията и така нататък, да носят отговорност е, и да действат в съответствие с е, принципите, които са утвърдени в този регламент. Тези мерки трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разобездаващи. Държавите членки трябва да нотифицират тези мерки е, пред комисията до 31 декември и така нататък. Тоест намерението тук е, освен на статистическите системи да бъдат независими и силни, хората, които работят в тези служби, да бъдат отговорни. Трябва да искаме от държавите членки да гарантират и да ни информират по какъв начин подобряват системите си в това отношение. Това е включено в предложението за промяна в регламента. И на последно място, но не и по значение, искам отново да спомена, че каквото и да правим в подобряването на правната уредба, ние няма да успеем докато статистическите служби остават слаби. Те трябва да бъдат независими и силни, що се отнася до ресурсното, ресурсното им обезпечаване. Тук искам да спомена, че ефикасността на статистическата система в Европа, съвместната ни работа може да ни позволи да преразпределим ресурсите, да извършим вътрешни размествания. Тоест, ние не искаме непременно допълнителни ресурси, а по-скоро съдействие. Благодаря. Толкова много членове са записали за въпроси, така че аз ще дам думата на петима от тях. Удо е първият, който има думата. Да. Благодаря. Един въпрос за господин Радемахер. Правейки анализ на това, което се случи и гледайки към бъдещето, вие, господин Радемахер, как смятате, че трябва да протече смяната на правната основа, на която действа в момента Евростат? Финансовите деривати до момента имаше задължителна нужда от подаване на информация към Евростат за тяхната употреба. Знаеше ли всъщност Евростат, че някои от държавите членки ползват такива финансови инструменти? Това е единият ми въпрос. И освен това искам да попитам дали можем всъщност да даваме Гърция за пример. Единствено Гърция имам предвид, дали няма и други държави членки, където се спекулира по същия или по подобен начин. Така че всъщност стабилността на еврозоната да се окаже застрашена не само от гръцка страна. Това, което питам е дали има начин да се подсигури европейското финансово бъдеще, така че държавите членки да имат възможност да префинансират всичките си операции не само по спекулативен път. И това би било добре да го канализираме тук в Европа. Да дадем някакъв европейски отговор на тази нужда. Това е една от възможностите. Друга възможност е да привлечем за участие държави, които не са не принадлежат към еврозоната. Как смятате, че това може да се развива в бъдеще, за да няма други такива кризи? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Следващият е, въпрос. Задавам го, защото имам чувството, че стана някакво недоразумение при превода и препредаването. Става дума за начините за укриване на финансови средства. Може би трябваше да се каже това нещо в минало време. Наистина, в момента в Гърция трябва да дадем решения, които със сигурност ще бъдат важни не само за самата Гърция и за Европа и за еврозоната, но дори и след това важно решение взето миналата неделя от еврогрупата, където ясно се уточни как ще действат за бъдеще механизмите с е, очаквани положителни последици върху пазарите. Днес това позитивно, положително, оптимистично послание сякаш се размива в взаимно противоречащи си твърдения, твърдения относно това как ще действа механизма. Ето това е именно най-вредното. Това подкопава, това минира и подрива не само авторитета на еврозоната, на еврото като парична едицина, единица, изобщо Гр... Гърция, гръцката економика и гръцкия народ. Въпросът ми е следния. Има ли всъщност още в момента неяснота по въпроса за това как ще действат финансовите механизми? И ако това е така, кога ще се разсеят тези съмнения. Питам ви, за да знам как да действаме ние самите и как да се защитаваме от съществуващата неразбория, която в никакъв случай не помага. Благодаря. Гарсия Маргайо. Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар често се твърди, че економистите са най-добрите гадатели на миналото. Вече не ни интересува миналото, интересува ни бъдещето. Така, обръщам се към комисаря и към представителя на Евростат с въпрос дали вече се измерват небюджетните задължения, които не са част от бюджета, но се знае, че ще бъдат вменени в финансова тежест на държавите членки и ще се отразят на техните бюджети. Въпросът ми е значи до каква степен вие осъзнавате колко са важни тези финансови операции, които са финансово инженерство, финансова архитектура и до много голяма степен изкривяват публичните финанси. Питам ви, за да ми отговорите ясно дали осъзнавате наличието на това явление и до каква степен сте в състояние да го измерите, него и бъдещото му въздействие върху публичните финанси. Благодаря. Ähm, Господин комисар, Аз смятам, че Еврокомисията бе някак доверчива в цялата тази гръцка история. Миналата седмица най-накрая бе взето решение да се тръгне на действие и да се навакса изгубеното време. След всички явления, които се случиха в близкото минало, пазарите няма как да се стабилизират. В много държави, сред които Германия, има практика да се укрива част от дефицита в бюджети фантоми. Във всички държави има ясен, открит бюджет и бюджет фантом. Нещо като главна счетоводна книга и скришна такава. Сега, когато говорим за декларации за действие в средносрочен план, тригодишен, бихме искали да знаем с какви точни цифри разполагаме. Всеки ден се чуват различни мнения по въпроса дали Гърция и иска или не иска официална помощ. Кога смятате вие, че Гърция всъщност ще поиска официално такова финансово подпомагане и за каква сума ще става дума? И на последно място, до кога мислите, че Гърция ще изпитва тези затруднения? Благодаря, Силви, следващия оратор. Благодаря ви, че дойдохте. Наистина е важен дебата. Благодаря ви и за извършената от вас работа, с оглед на това, че през последните години вие не бяхте титуляр на този портфел, така че е наистина тежко да се работи при тези условия и да се предвижда бъдещето. Това, което ме притеснява малко, е, че Проблема не се състои в това, че не сме знаели. През, на 8 януари 2010 година се публикува всъщност първия доклад, където се отразиха главните липси. Проблемът е, че не сме знаели, не е, че не сме знаели, а проблемът е, че не знаем какво да правим в момента все още. Статистиките, Статистиките не ни помогнаха да координираме по-добре действията в областта на економическото действие. Не помогнаха в миналото, не помагат и сега. Въпросът ми е дали вие може някак да подпомогнете за стабилизирането на европейското на економическото управление на еврото, на еврозоната. Дали затрудненията се дължат на това, че комисията все още е нестабилна и клатушка ще се? Кога ще се превърне комисията в този стабилен орган, който не се заиграва с държавите членки, а си тежи на мястото. От това зависи бъдещето на Евросъюза и на еврозоната изобщо. Благодаря. Сега ще дадем възможност за отговор. Искам да ви кажа, че още 11 души са се записали за въпроси. По всяка вероятност ще трябва да пресрочим времето и ще използваме факта, че е последната, последното заседание е отменено. Господин комисар, вие ли ще започнете? Да. Благодаря, госпожо председател. Въпросите, разбира се, са много трудни и заедно с това важни. Ще започна с въпросите и коментарите направени от господин Бурман, който ме попита как да се противопоставим на спекулативните атаки на ниво общност. Това е причината, поради която днес проведахме сериозен дебат за усъвършенстване на инструментариума и възможностите, с които разполагаме за борба срещу кризата. Радвам се, че въпреки не сме водили дискусия за това какви решения да вземем. Получих мандат да подготвя такова предложение. Надявам се, че когато представя това предложение на финансовите министри, ще получа положителна реакция. Прав, прави сте, че програмите за платежния баланс за страните извън еврозоната са важен, важен репер за страните от еврозоната. Говорим за инструмент за финансова стабилност, който да е свързан с стриктни условия и правила – а също така и а, механизъм за излизане от финансовата помощ. Това са все неща, по които нямаше съгласие за Гърция до неделя. Сега вече има съгласие. Едно, една от основните пулки, които извлякахме, е, че трябва в бъдеще да разполагаме с повече възможности за евентуал, при евентуални бъдещи кризи. И трябва да има някакъв инструмент за парична стабилност в еврозоната. Второ. По повод казаното от госпожа Подимата и господин Аргайо, за слоповете, облигационните операции, статистическата дейност. Ще предоставя на Валтер Радермахер да отговори на този въпрос, тъй като е по-компетентен и, е правена, и са правени проверки. Като комисар, отговарящ за евро, и за Евростат, аз се обърнах към Евростат с молба независимо от информацията, която получаваме от Гърция, ние получаваме ежедневна и ежеседмична информация. Да не правим обществена ревизия или презглеждане на данните всяка седмица поради ситуацията на пазара по-скоро да се проведе анализ на въздействието на слоповете и облигационните операции, за да се изчистят нещата веднъж за винаги и да видим какво е въздействието върху дълга. Тъй като говорим за вече емитиран дълг. Що се отнася до дълга, гръцката статистическа Гръцкият статистически институт е подобрил, усъвършенства в голяма степен своята дейност. Предполагам, че Валтер разполага с надежни данни за дефицита и разбира се, след като направим своята проверка, ние ще разполагаме с, а, дан, с данни, чиято надежност е съпоставима с тази на други държави членки. Що се отнася до въпроса на господин Клинца, също така и на госпожа Подимата, за решенията, взети в неделя. Ако разполагаме с време, ще ви ги представя по-подробно. Решенията са пределно ясни и конкретни. Ние трябваше да убедим пазарите, че разполагаме с ясен механизъм, който да бъде задействан при необходимост. Сега, след като нещата вече са ясни, понеделник и вторник започнахме разговори с МВФ, ще продължим тези разговори, за да обединим своите програми по условията и предоставянето на финансиране при необходимост. Сега съвсем кратко обобщение на решението, на решението от неделя. Тясно сътрудничество с Международния валутен фонд за оценка на финансовото положение в Гърция. С, с оглед на евентуално предоставяне на помощ мандат за, спор... за договор за кредит, програмни параметри, мандат на комисията да договаря двустранни кредити при необходимост от задействане на механизма. Всички основни решения ще бъдат взети от Еврогрупата, но комисията ще участва активно и ние работим по този мандат. И сега искам да се върна към казаното от господин, господин Бурман. Нямаме общностен интерес и държавите членки са унези, които взимат решения. Това е и моят отговор на въпрос на господин Клинц. За няколко месеца ние успяхме да се вземе това решение. Това не беше лесно. Беше необходимо да положим много усилия и да убеждаваме, но разбира се, политиката изкуството на възможното. И това е въжи и за економическата политика в Европейския съюз. Господин Клинц попита за общата стойност на пакета. Споразумението е ясно. Държавите членки на еврозоната поемат ангажимент за до 30 милиарда евро през първата година Програмата ще бъде подписана заедно с МВФ и ще бъде съфинансирана от МВФ, което говори само за себе си. При втората и третата година от тази многогодишна програма 2011-2012 ще бъде направена оценка от комисията, Европейската централна банка и МВФ, разбира се и гръцкото правителство, за да разполагаме с необходимото рефинансиране. Госпожа Горат каза, че комисията не е предприела действия спрямо Гърция. Не съм съгласен. Може би упростявам казаното от вас. Всъщност, ако вземем предвид двете основни измерения, бюджетната консолидация в Гърция и второ – финансовата помощ при необходимост и двете са задействани. Не бих казал, че не са предприяти действия. Съвсем не казвам, че сме постигнали крайната цел. Все още предстои твърде много работа, особено що се отнася до гръцкото правителство, парламент, администрацията и гражданското общество. Но движим се в правилната посока Фискалната консолидация би трябвало да се осъществи до края на тази година. Предстоят допълнителни мерки през 2011 и 2012, но за тази година нещата вървят добре. Механизма за финансова помощ е на лице и ние ще преминем към превръщането му в постоянен механизъм за преодоляване на криза. Споменахте нашето право на инициатива и неговото използване или неизползване. Искам да ви кажа, че насърчих своите колеги. Позовах се на един цитат от Financial Times от преди няколко дни, от един служител от държава членка. Имам подозрения кой е той, но няма да казвам. И така, той казва следното. Държавите членки са господарите на договора. Комисията е техният слуга. Аз съм работил в областта на услугите и е, имам огромно уважение към сектора на услугите, само че комисията е пазител на договорите, има право на инициатива и искам да уверя, че ние ще се възползваме напълно от това си право. Сега да се върна на въпроса за извънбалансовите отчети и за правилата и по-конкретно 2001 година и как се развиха правилата. Само с едно изречение като начало. При, в, става дума за взаимодействие малко като игра на пинг-понг между приемане на правила и ново поведение. И така, определяне на правилата и реакцията към тях. И това е ситуацията, в която бяхме в началото на това десетилетие и предполагам, че нещата ще се запазят и през следващите години. Ние, статистиците, винаги се опитваме да наваксваме с нови правила. от една страна имаме общи правила, които са заложени в правилата и регламентите. Регламента беше променен през 2000 година, но тази промяна в регламента не обхвана е, извън пазарните слопове. И имахме регламент за слоповете, но не за извън пазарните условия. Трябваше да мине време и през 2008 година на второто ниво е, ниво насоки, там когато се постига договор между държавите членки и Евростат и се записва и публикува от Евростат, правилата се промениха. Така че след 2008 година регистрирането на извънпазарни слопове се беше регламентирано и е очевидно имаше и съответен стимул. И страните се адаптираха и регистрираха както беше поискано. Но след промяната в правилата, ние поискахме всички 27 държави членки да ни информират дали имат такива операции. От Гърция получихме писмо, под подписано, подпечатано, в което се казва, че такива операции не са закони според гръцкото законодателство. И то в този случай ние не можехме да, да ровим по-дълбоко, просто защото нямахме съответни правомощия. В този момент ние просто трябваше да приемем на доверие това, което ни се казва. Сега, аз ви попитах да, дали и други институции, като Голдман Сак са участвали в такива операции. Имало ли е и има ли други държави членки, които да са, инфо, да са дали информация за такива слопове в своите отчети? Въпросът за това, кои банки са участвали в подобни операции – е въпрос, кой, на който не мога да отговоря а, импровизирано. Очевидно е, че Голдман Сакс не е бил единствената институция, която е участвала в подобни операции. Да, имало е други държави членки. Италия, Полша, Белгия и Германия. И Гърция. по отношение на Гърция ни трябват допълнителни пояснения. Да повторя ли отговора ми на английски? Председателката. Не, нямаме време за повторение, но можете ли да отговорите на въпроса на господин Гарсия Магарио. Да, моят въпрос беше много конкретен, господин генерален директор. Евростат осъзнава ли, знае ли, че има операции в държавите членки за козметично прикриване на дефектите на публичните финанси? Това питам. Да или не? Yes, for... Да, ние сме наясно с е, секюритизацията. Има основни насоки. След като излязохме с тези насоки, няма нови случаи на е, секюритизация, които да са обявени от държавите членки пред Евростат. Преди издаването на основните насоки. Имаше такава секюритизация, но сега вече няма такива случаи, които да са отразени в нашите документи като нови случаи. Разбира се, има удължаване на случаите. Дали ще бъде господин генералният директор така любезен да ни изпрати списък на тези операции за секюритизиране в разбивка по държава членка. Благодаря. Uh, Когато става дума за извън балансовото отчитане на дълг, т.е. за скрития дълг, искам да кажа какво сме направили, какво сме изобретили миналата година, като част от пакет, който се занимава с кризисни явления, имам предвид финансови кризисни явления, защото има един богат набор от различни операции и е много трудно да се прави разграничение между а, различните видове задължения. За да гарантираме 100% прозрачност при използването на статистическите данни, ние включихме допълнителна таблица в отчетите, която позволява да се получи цялата картина за всички гаранции, които се прилагат в 27-те държави членки. Така се получава пълна представа. Не всички тези гаранционни схеми обаче са довели пряко до регистрирането на дълг. Понякога те се посочват като дефицит, понякога като дълг. Ако отидете на нашата интернет страница, можете да се запознаете с тази таблица. Тя е изключително амбициозна и съдържа много информация. Председателката. Благодаря. Тъй като сме ограничени във времето, комисаря трябва да се тръгне. Сега ще изслушаме всички оставащи въпроси, но моля да се придържате до изказване за една минута, за да не ощетявате другите колеги. Следните колеги са на списъка. Първо давам думата на госпожа Савела. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, господин Радемарев. Позволете ми да ви припомня нещо. Преди два месеца в Страсбург, на пленарното заседание в Страсбург, и в отговор на въпрос за гръцката статистика, и това го казвам не за да оправдая Гърция относно лошата обработка на статистически данни. Та, връщам се на този въпрос, който зададохме на председателя Барозо, защо в отговор на това той не даде аудиторски правомощия на Евростат. Той се оправда, господин Барозо, за това, цитирайки необходимостта първо да му се даде счетоводна, счетоводно правомощие на Евростат преди аудиторско и много държави членки са отказали да дадат такива счетоводни правомощия на Евростат. В Какво правим в момента? Отваряме котията на Пандора. Дали бихте могъл да ми кажете има ли конкретни графици предвидени? след месец-два ще забравим всичко останало и всичко свързано с Гърция и ще трябва много спешно да се захванем с заплахите надвиснали на целия Европейски съюз, не само над Гърция. Дали може да ни кажете какви са сроковете определени миналата неделя? Благодаря. Е, Господин Савракос, благодаря Въпрос към господин Оли Рен. Кратък въпрос. Ако започнем да използваме този механизъм за помощ към Гърция, дали финансирането от Евросъюза ще изпревари ФМ, Международния валутен фонд или ще бъде обратно? Кой ще бъде първи? Благодаря. Говори се за слапове, за секюритизация, но аз имам по-основен въпрос. Дали комисаря знае, че съществува а, член на еврозоната, чиято система на отчитане е устаряла и се базира не на а, натрупване а, на парични потоци. Знаем, че а, системата на парични потоци а, подлежи на манипулация. Не знаем къде е дефицита, тъй като в а, държавата може да има чекове, които все още да не са а, погасени. Господин Чунтис. Благодаря, госпожо председател оставам с чувството, че днешното изслушване има някакъв смисъл. Започват да се очертават отговори на нашите въпроси. В началото мислихме, че Гърция изобщо не заслужава никакво доверие, защото манипулира статистиките си и от години наред и използва статистически хватки, за да прикрие дългове. Ето за това трябва да бъде санкционирана, наказана, защото причинява много злини, финансови такива вдига лихвени проценти и прочие. Комисията и Евростар обаче, те бяха ли в течение на тази финансова алхимия, която се разиграваше в Гърция, но не само в Гърция, и в други държави? И други държави споменахме тук, тъй като комисията и Евростат всъщност изглежда знаеха за това, може би те до известна степен също трябва да понесат част от вината. Те са всъщност по-високопоставените по-високопоставените виновници заедно с някои висши менеджери от Goldman Sachs. Дали и на тези висше поставени менеджери трябва да им се потърси сметка дали не бъркаме, като търсим виновниците само на едно място. Когато говорим за експерти и високо поставени менеджери, които също са виновни и на които ще се потърси сметка, те ще бъдат ли повикани на съд? Аз Питер Мартин. Еврото е в трудно положение сега. Аз имам допълнителен въпрос. Господин Рендер, и правилно съм разбрал отговора на въпроса на господин Клинц, който дадохте? Дали се потвърждава това, което се казва в Хандelsблад, че реалните финансови нужди на Гърция не са 30 милиарда, а 90 милиарда по-скоро. Дали комисията ще анализира заедно с МВФ, дали ще е необходимо допълнително рефинансиране за периода 2011-2012. Това означава ли, че квотите на държавите членки ще бъдат увеличени пропорционално без допълнителни преговори. Това, което се цитира в Handelsblad, означава ли, че има празен чек, който е осигурен за следващите три години. Аз изпитвам огромна симпатия към вас, господин Махер, вашата институция, която се намира в затруднено положение, но имам въпрос за слоповите операции с други страни. Как получихте информацията? Дали с, с писмо? Как отговорихте? По отношение... Вие отговаряте пред политически отбор, орган като комисията. Председателката, не разполагаме с време. Може би ще зададете въпросите си, но няма да можете да получите отговор поради липса на време. За следващия въпрос давам думата. Искам да задам следният въпрос. Днес в края на вашата пресконференция Associated Press постави първия си въпрос, че Европейския съюз иска от Португалия да се подготви за допълнителни намаления на бюджета. Програмата за стабилност беше представена. Португалия е държава, в която нямаме измами, поне доколкото ни е известно. Тоест, нямаме такива, каквито виждаме на други места. Това е страна, която постигна напредък е, и намали дефицита си с 6,1%, реформира системата за социално осигуряване по един необразов начин. Дали комисаря може да каже, да, ние приемаме това, което се предлага, ние имаме доверие на тази страна, или пък считате, че трябва да се направи някаква ревизия. Сега пара, пазарът е много чувствителен спекулантите също разчитат на задлъжналостта. Не считате ли, че подобни съмнения не действат добре? Не трябва ли да се получим от опита на Гърция? Искам да разбера точно какви са намеренията на Европейската комисия. Следващия въпрос. Аз имах доста въпроси, но те бяха зададени. Искам да се фокусирам върху факта, че след Енрон от корпорациите се искаше да подобрят поведението си. Секутуризацията обаче продължи в държавите членки, включително и използване на средства от лотари, заеми, студентски заеми и прочие. Има доста механизми за извън балансови операции, които се използват. Дали не е време да се наложи мораториум върху държавите членки в срок да представят ревизирани данни за своите дефицити, за да сме наясно с картината. Очевидно се нуждаем от повече прозрачност. Е, би било добре да ни дадете те отговор на въпроса на господин Епингс за конкретния въпрос, е, както той беше поставен от канцлер Меркел, дали трябва да има юридически процес, е, за да може една страна, която непрекъснато нарушава правилата, да напусне еврото. Дали това няма да бъде здравословно? Считам, че трябва да видим също каква ще бъде подкрепата за страните чрез структурните фондове. 80 милиарда средства неизразходвани в рамките на структурните фондове са на лице за следващите години. Комисията има право да заплаши да не отпусне тези е, средства за страна, която нарушава правилата на пакта за стабилност и растеж. Освен това, може да се помисли за ускоряване или за е, по-бързо е, разрешаване на проблеми, свързани с изпълнението, преди да се отпуснат тези средства. Следващия въпрос – hat. Äh, wir diskutieren ja jetzt über die Ursachen und die Folgen schon länger. Äh, ich за резултатите и последиците на проблема. Те са ясни. Какви предложения ще направи комисията за пак за стабилност и растеж? Е, за... Къде са конкретните предложения на комисията? Има доста противоречия. Господин Рен в своята оценка на Португалската програма призова за бюджетна консолидация. Това е важно. След това той каза, той похвали програмата за кредити. И аз се питам, кои данни са реалистични. Още един въпрос ръководителят на, Гол, на Goldman Sachs ще се изкаже преди малко. И аз искам да ви попитам дали някои държави членки искат да заведат дело срещу а, Goldman Sachs поради секюритизация на дълга. Благодаря. Що се отнася до посочването с пръст, ние в парламента смятаме, че носим известна отговорност, или поне някой от нас подкрепиха членство на Гърция в еврозоната, така че би трябвало да понесем част от отговорността. Да, благодаря. Ще говоря на шведски сега. И искам да попитам какво става с механизмите, предложени от комисията? На мен ми се видяха много добре замислени. Комисията адхок, която бе назначена за работа по тези въпроси и за връзките с държавите вън от зоната евро. На тях неиминуемо им се отразяват събитията и решенията, които се взимат в еврозоната. В моята страна също говорим за гръцките проблеми, вълнуваме се от тях. Комисарият Рен не мисли ли, че би било разумно да поканим за участие в целия този дебат и другите държави вън от еврозоната? Дали това няма да подпомогне солидарността на европейско равнище? изобщо. благодаря. Още депутати сигнализират, че искат да зададат въпроса, само че мисля, че трябва да а, сложа край. Ще. Отбелязахме, че Оли а, Шмидт каза, че искате да се позовете на член 136 от договора, парламентът би искал да подходите по-общо и да се позовете на член 121 и многостранният надзор. Може би това би обхванало част от коментарите на господин Шмидт. Господин комисар, имате думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Ще започна с въпроса зададен от госпожа Цавела за статистическите данни, предоставени от Гърция и въпросите зададени към господин Баросо в парламента. Последния път държавите членки не бяха готови да предоставят на Евростат и на комисията одитни правомощия, Надявам се, че сега полките са извлечени и ние ще получим такива правомощи и при това максимално бързо. Съветът може да вземе решението по всяко време. Предложението беше обсъдено преди 5 години, беше модифицирано, не обаче е, из основи и няма причини, поради които то да не бъде прието в най-кратко време. Що се отнася до сроковете за економическото управление, беше казано, че чакаме от 3 месеца. Всъщност, ние чакаме от 30 години. Това са въпроси, които бяха повдигнати в няколко доклада, в това число и доклада на Делор във връзка с економическия валутния съюз. Предизвикателствата и проблемите бяха очертани още тогава. Сега е, ние извлякахме болезнени пуки и ние трябва да приемем механизъм е, в случай, за реагиране в случай на криза. Необходимо е да разполагаме с подробен инструментариум, за да осигурим финансова стабилност на еврозоната и е, при най-неблагоприятни условия. Без обаче да сочим виновни с пръст, нека да кажем, че Гърция е, от години харчи повече отколкото печели и Имаше много нередности в предоставените статистически отчети. Това трябва да се премахне. Възниква и въпрос за това кой, кой ще бъде, кой ще свири първа цигула, така да се каже, МВФ или Европейския съюз. Все още обсъждаме условията и възможностите с Международния валутен фонд. Ние сме готови, но тази помощ все още не е поискана. Господин Скикуна спомена с, с традиционните счетоводни правила – аз поисках информация за страната от Евростат. Ще я получа. И може би Радемахер също ще каже някои думи в своя отговор. Каза се, че Гърция в момента я наказват. Аз не гледам така на нещата. Това, което се случи в неделя, беше по-скоро проява на солидарност. Беше зададен въпрос дали е имало нередности или дори престъпления по отношение на слоповите операции, статистическите данни. Аз попитах, аз се обърнах към службите да проверят дали са дали са вършени незаконни действия. Отговорът е не. Слоповете са били законни, сега може да ни се струват нередни. Това е въпрос на оценка, но са били закони в съответствие с закона на държавата членки. Сега Евростат изключва тази практика от националните отчети от 2008 година. Нещата са променени на европейско ниво. незаконното законното не винаги е редно. Ако поисках от Евростат да ме информира при всички случаи, във всички, за всички случаи на подозрителни действия. Господин Мартин спомена спекулациите в Хандълсблад. Аз не искам да коментирам спекулациите, тъй като няма основания. Мога само да кажа, че ако механизма за финансова помощ за Гърция бъде активиран, ясно е, че държавите членки на еврозоната поемат ангажимент за до 30 милиарда ще има и финансиране от МВФ. Сумата ще бъде определена от МВФ и за втората и третата година от тригодишната програма. евентуалните решения ще бъдат взети въз основа на оценката, направена от Европейската централна банка и от комисията. Възникна, беше зададен въпрос и за Португалия. Зададе го госпожа Ферейра. Тя попита дали сме направили оценка на програмата стабилност на Порталия. Отчетите дойдоха късно и съм благодарен на своите служители за огромната работа, която извършиха за кратък период от време. Много е важно всяка програма за стабилност да се оценява в съответствие с пакта за стабилност и растеж. Това и направихме. Смятаме, че португалското правителство е представило амбициозна и конкретна програма за стабилност, програма насочена към фискална стабилизация. Има някои проблеми, свързани с обществения дефицит, макроекономическите тенденции – ако рисковете, свързани с макроекономическата стабилност или дефицита, възникне, могат да се наложат мерки, за да се изпълнят целите. Госпожа Форд спомена въпроса на господин Епинг. Дали е една страна, която последователно нарушава условията, трябва да напусне еврозоната. Според моето тълкуване на договора е, че е необходимо той да бъде променен. Знам какво означава това. Моето предложение за постоянен механизъм при кризи се основава на конкретни строги условия и те трябва да бъдат, условията трябва да бъдат толкова непривлекателни, че никоя страна да не иска да използва този механизъм. Аз обаче имам някои резерви по отношение на признудително напускане, тъй като според мен това не съответства на договора. И основната философия на бащите основатели е за все по-близък съюз не смятам, че такова едно принудително напускане съответства на тази философия. Господин Лаген попита кога ще направим конкретни предложения. Отговорът ми е през следващи няколко седмици. Исках да обсъдя с парламента и с съвета, също така и заинтересованите лица този въпрос и след няколко седмици ще направи много конкретни предложения за засилване на пакта за стабилност и растеж, за задълбочаване и разширяване на економическия надзор и създаването на постоянен механизъм за разрешаване на кризи. Що се отнася до Португалия, аз вече отговорих. Въпросът е дали рисковете ще те се материализират и дали са необходими допълнителни мерки. Съгласен съм с господин Шмидт. Не е полезно да сочим с пръст. Трябва да извлечем полките, но соченето с пръст не дава никакви плодове. Що се отнася до това дали економическото управление трябва да се прилага спрямо всички държави членки на Европейския съюз или на еврозоната, аз бих казал на Европейския съюз. Той състои от 27 държави членки и това би трябвало да бъде отправната точка. Вие и госпожа председателя, спомена член 121, като най-предпочит като най-удачната нормативна база и най-удачното правно основание. Аз мисля, че действително трябва да използваме инструмента на ранното предупреждение. Не сме го, до сега не е бил използван както трябва. Това е един от малко недостатъчно използваните механизми, които, който би трябвало да се използва в по-голяма степен в бъдеще. Това е за, за всички 27 държави членки. Заедно с това ние работим въз основа на договор. Член 20, 126 говори за държавите членки на еврозоната. И аз призовам средите, които отговарят на условията за влизане в еврозоната и да станат част от засиленото економическо управление. Сега в последната част на отговора си казахте, че ще се обърне към всички 27 държави членки с молба да отчетат и да представят своите операции. Това включва ли мораториума? За извънбалансовите операции. Или може би господин Радамахер ще отговори. Мисля, че господин Радермахер може да отговори на този въпрос, но всъщност е, ние не се нуждаем от този член. Всяка държава членка представя обичайните отчети на Евростат, но ние ще чуем повече подробности от господин Махер. Да, благодаря. Исках да проверя само, защото знам, че трябва да се тръгвате. Благодаря, госпожа председател. Що се отнася до мораториума за така наречените изчистени данни, моето разбиране е, че в Европейската статистическа система трябва да бъдем много по-съвремени в сравнение с скептичното мнение, което се застъпва тук. Европейската статистическа система има множество правила. Имаме такива правила, които се отнасят за публично-частни партньорства, секюритизация, SPVs, също за слоповете операции. Т.е. ние обхващаме всички вратички, които могат да съществуват и то колкото е възможно по-скоро. Разбира се, държавите членки трябва коректно да отговорят на нашия въпросник във връзка с различните операции. Да има координация с държавите членки. Ние правим това. Искаме от тях да направят класифициране и преквалифициране в сравнение, съответствие с променените правила, защото понякога може да се наложи промяна в данните за дълга. Така че мораториума, за който настоявате, вече е част от нашия въпросник два пъти в годината. Що се отнася до паричната основа, която се използва за отчитане на бюджета. Не знае за коя страна става точно дума. Мога обаче да ви уверя, ние чрез корекции прехвърляме тези данни, свързани с паричните потоци, като ги включваме в система на базата на натрупване. Статистическата система в сферата на дълга и дефицита е от високо качество и то в много по-голяма степен, отколкото за останалите близо 300 различни статистически данни, които събираме. Тоест ние сме постигнали огромен напредък. Председателката, благодаря ви. Никой няма допълнителни въпроси, поне за сега. С това можем да приключим първото заседание и се надявам, че това няма да създаде проблеми за следващото, следващата сесия. Сега преминаваме към втората част на днешното ни заседание. Имаме експерти, представители на този сектор и искам да ги помоля да вземат е, местата си като въведение към тази втора част от е, заседанието ни. Бих е, мегла да коментирам, че може би това е малко изненадващо за някои от членовете на комисията или на гражданите, че държавите членки използват инвестиционно банкиране, за да управлява дълга си. Едва ли трябва да бъде изненадващо, обаче, като си има предвид, че държавите членки имат доста висок дълг, който трябва да управляват, но трябва да видим кои са двигателите на тези операции, какво струва всичко това и какво би струвало, ако не се прави това кои са тези движещи фактори, какви е, какъв е натиска, например, за успешното лансиране на еврото, за спазване на пакта за растеж и стабилност. Тоест, можем да направим паралел с това, което казахме за банките, че те имат стимул а, да а, учитат част от а, дълга извън балансово, за да могат а, да изпълнят а, изискванията за капиталва адекватност. Може би също ще се върнем е, и към е, това, което се пише в е, пресата за облигационните операции в Гърция и особено, що се отнася до слаповете с необслужваните кредити. И така, може би, ще постигнем а, а, изясняване доколко са преувеличени а, тези данни, кои са унези субекти, които са ангажирани, дали са това само хедж фондовете, както пишат вестниците, или пък има и други хеджове операции, които са прикрити по някакъв начин. Сега ще изслушаме пред представения от Джерал Кориган, кой е председател на Goldman Sachs Bank САЩ, също бивш член на Федералния резерв в Нью Йорк. Той има възможност да отговори на въпросите. Ще изслушаме също и Ричард Метклав, който е ръководител на по въпросите на глобалната политика на Международната асоциация за слапове и е, деривати. Мисля, че можем сега да дадем думата на Джералд Кориган. Имате думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Е, председателката, можете да седите ако желаете. Така ще сте по-близо до микрофона. Да, така е по-добре. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Както знаете, аз представих писмено изявление пред комисията, което се фокусира върху перспективи за управление на държавния дълг, както и улесняване на надзор върху пазарите на деривати. Поради липса на време аз ще очертая само някои от основните моменти в това писмено изявление. Няма да преминавам през цялото. На първо място искам да подчертая нещо, което беше много ясно в предходната дискусия, а именно, че в в рамките на перспективите за управление на дълга трябва да имаме предвид, че управлението от страна на държавата, както и е, от е, фирмите е много повече изкуство, отколкото нещо друго. Трябва да се предвиждат е, различните евентуалности, които могат да възникнат. В предходната дискусия стана дума, че различните страни се прилагат различни методи, които не винаги са обхванати в бюджета. Примерите и моето виждане са показателни за това, защото този въпрос е толкова важност. В Съединените щати службата по бюджета на Конгреса е независима. Тя определя стандарти, свързани с отчетите. Аз считам, че процеса на управлението на дълга на ниво държава трябва да се ръководи от основни принципи. Някои бяха упоменати в представеното писмено изказване. На първо място, политиката и практиката на управление на дълга винаги трябва да отчита основните елементи. На първо място, има примери, при които финансовите пазари, както и, и обществеността като цяло, за период от време проявяват съмнение за това какъв ще бъде ефекта върху отделните страни от огромните големи бюджетни, бю, бюджетни дефицити. Но в последствие тази толерантност изчезва и това води до опасения за бързо покачване на разходите по обслужването на дълга. На второ място считам, че организации като Евростат трябва да имат голяма степен на политическа независимост. Действително, аз считам, че политическата независимост, разбира се, е с, съчетана с отчетност, е важна и за Евростат, и за Европейската Централна банка. Друг принцип по управлението на дълга можем да посочим оптимизирането на профила на настъпването на падежите. Това е изключително важно. Държавите трябва да търсят мнението и съвета на участниците на частните пазари по отношение на тактиките за управление на дълга. Това винаги е полезно. Това е една от причините, поради която повечето страни имат отдел определена група за така наречените първични дилъри на държавни ценни книжа. Освен това, финансовите стандарти за държавите трябва да бъдат ясни и прозрачни, доколкото това е възможност. С течението на времето целта трябва да бъде да има хармонизация на международно ниво, доколкото е възможно. Трябва да има основни насоки, свързани с финансовите отчети на държавите, които да бъдат задължителни. Тези принципи обаче не са панацея, дефицитите са дефицити, те трябва да бъдат финансирани, но ако се спазват тези принципи, те ще помогнат да се гарантира един устойчив пазар на държавните финанси. На следващо място искам да се спра на улесняване надзора на пазара на деривати. Както вие, госпожо председател и вашите колеги знаете, това е много сложен въпрос. Искам от самото начало да кажа, че независимо от трудностите през последните 2-3 години е постигнат значителен напредък, като започнем от 2005 относно справянето с редица въпроси, свързани с слабости на инфраструктурата на пазарите на деривати. В много случаи основните проблеми бяха откроени от представители на сектора. Международната общност от централните банки, както и регулаторите, както и служителите, които се занимават с тези въпроси в Европа, са постигнали значителен напредък през последните пет години за смягчаване на тези структурни слабости. Действително, бих искал да подчертая, че ако тези инициативи липсваха, финансовата криза щеше да бъде още по-лоша. Всъщност много по-лоша, отколкото в действителност е. В писменото ми изявление аз се спирам на 5-6 неща, където е постигнат напредък освен последното. След продължителни дискусии с участниците на пазара, регулаторни органи, различни групи за регулирането на централизирани клирингови къщи за различни класове операции започнаха да се очертават така наречената CCP трябва да доведе до значително намаляване на системния риск, свързан с търговията с деривати, особено, що се отнася до слопове на необслужвани кредити. Искам да се спра и на други важни инициативи, които са в ход – Централния клиринг за всички стандартизирани деривати между дилерите и другите участници на, на пазара, което между другото ще проправи пътя към значително по-голяма стабилност и прозрачност на пазарите на деривати извън борсата. Така както стоят нещата към момента, 95% от е, електронно откритите позиции CDS, е, както и повечето, ако не всички, е, неелектронно отразени, са депозирани в нещо като складове или депозитари. Чрез тези възможности, които вече се прилагат, е възможно да се правят седмични отчети, които включват различните позиции, свързани с слоповете за необслужвани кредити. Те могат да са публично достъпни така участниците на пазари, те на пазара ще бъдат подложени на по-строги изисквания, за свързани с капитала, както и на по-строг надзор. Както казах и по-рано, дори сега а, пруденциалният надзор почти във всички страни имат а, могат да изискват предоставянето на информация от съответните институции и това по осмотрение на съответния надзорен орган. Надзорните органи трябва да се фокусират върху проблеми, свързани с обезпеченията това може да послужи като ранно предупреждение за възникващи проблеми. Има и други инициативи, които съчетани с мерките, които се е, прилагат, по мое мнение, могат е, да осигурят необходимите и достатъчни условия за значително подобряване на стабилността и прозрачността на пазарите на деривати, търгувани извън борсата. Но когато осъществяваме подобни реформи, трябва да внимаваме много такива а, пазари да продължат да играят жизненно важна роля при осигуряването на ликвидност и определене е, и разкриване на цените, както на пазарите на деривати, така и на а, парични средства а, и на всички финансови инструменти, които са толкова важни за процеса на финансово посредничество като цяло. Председателката, благодаря. Преминаваме сега към второто изказване от Ричард Метклав, след което ще преминем към въпроси и отговори. Господин Метклав. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, аз ще се спра на въпроса за прозрачността в надзора. Мисля, че следва да извлечем три полки от кризата. Здравината на инфраструктурата, подобряване на управлението на риска, свързан с експозицията на насрещната страна по прозрачността на надзора, смятам, че в тази област ние можем да работим заедно с законодателите и надзорните органи. Аз ще оставя възможност за отговори по тези основни понятия. Ние нямаме, в моята организация ИЗДА нямаме мандат да кажем какъв тип отчети трябва да представят суверенните държави, така че аз ще говоря за здравината на пазара. Няма да говоря за прозрачността на останалата част от пазара. Това е съвсем отделен въпрос, който изисква отделен анализ на съотношенията цена-полза. Има обаче един последователен факт и това е, че прозрачността следва развитието на ликвидността, а не обратно. Като като професионална организация ние представляваме всички страни по договорите на извънборсовите деривати. Това са суверенните държави, 70 членове, 70 страни членуват при нас. Те управляват рисковете, свързани с дериватите и това е от 90-те години. Т.е. тези инструменти не са съвсем нови. Първият случай на дериват е през 1993 година и това е слоп с, с а, необслужван кредит. Всички наши членове са съгласни, че прозрачността в надзора играе важна роля – за осигуряване на ефективността на този пазар. Пазарът е значителен от системна гледна точка. Ние трябва да кажем ясно, че сумите по дериватите са много мална част от това, за което става дума в пазара на ценните книжа. Също така сумите са пренебрежима част от БВП. Мисля, че прозрачността в надзора има две основни ползи. Първата е свързана с контрола върху манипулирането на пазара. Това може да е рядко явление, но все пак компрометира доверието в пазарите. Втората полза е свързана с системният контрол, т.е възможността да се наблюдава системното натрупване на големи позиции. Да речем, една фирма завзема опасно голям дял от пазара. Индустрията е наясно, че трябва да, да изпълнява тези две цели, защото ако няма надзор, тези два елемента могат да навредят на бизнеса. Когато се осъществява надзор, обаче няма причина пазарът да не може да функционира свободно възоснова на договорите. Ясно е, че решенията на проблемите, свързани с стабилността на пазара, са прости, поне на теория. отчетите за сделките дават възможност на надзорните органи да следят е, операциите в е, Великобритания има обхватен режим за наблюдение. Тази система дава възможност е, на надзорните органи да разграничават от една страна между процеса на самоценообразуване, където дериватите играят много ценна роля, тъй като гарантират двупосочен пазар – и от друга страна всички случаи на злоупотреба, която води до изкривяване на цената. Необходимо е да има възможност да се разграничават двете неща. Що се отнася до системния контрол, новата търговска база данни дава възможност да, да съставяме картина за категориите за основните активи така че информацията за всички деривати по лихвите да се записват в, на едно място, а, а данните за кредитите в друга тъй като експозицията на насрещната страна не познава граници, трябва да се направи така, че да си съставим съвкупна картина за позициите. Ето защо единната база данни за всяка категория активи е най-доброто решение, не просто защото е по-ефтина за пазара, а защото отговаря на тези стандарти, които са толкова необходими за предпазливостта и ефективността много е необходимо е да разполагаме с добри технически стандарти, що се отнася до езика на отчетите. Има и някои нови предизвикателства, свързани с конфиденциалността на информацията за потребителите в операциите с деривати. Дори и тогава, когато пазарът иска да предоставя информация, в някои юрисдикции има пречки пред предоставянето на тази информация. В момента ние работим заедно с надзорните органи, за да определим мащабите на това предизвикателство и как да решим проблемите. Следва да отбележим, че източника при кредитните деривати, които се разполага на всички нас и ни представя важна информация за а, съвкупния мащаб на експозициите съществува базата данни DTCC, това е информацията за кредитни деривати, показва, че а, дериватите са много малка част от а, облигациите и кредитите на емитентите. И това е ролята на дериватите. Те коригират рисковата позиция. Най-големите финансови потоци продължават да бъдат в ценните книжа външната, чуждата валута, кредитите, стоковите пазари, що се отнася до кредитите, отворените слопове за неизпълнение на кредити са само 2% от неизплатените облигации и те отразяват тенденциите на облигационните пазари. Що се отнася до големите пазари, наличието на тези инструменти им дава повече довери за поемане на облигационни позиции. Няма никакво съмнение, че ограниченото използване на слоповете по, кредит, по необслужване кредити им дава възможност да компенсират несигурността. Като международна асоциация с членове в 57 страни в света и 23 от 27-те държави членки, ние подкрепяме ефективна международна координация на подхода към извънборсовите деривати, тъй като те са действително трансгранична финансова услуга. Смятаме, че трябва да има прагматичен подход към въпроси, свързани с местоположението на ключовата инфраструктура. И каквото и да е местоположението на всяка инфраструктура, поради природата и характера на пазара, трансграничната координация е задължителна. Няма разумна альтернатива на международната координация. Що се отнася до въпроса на голем, за големите експозиции, ние отбелязваме, че и подкрепяме факта, че Европейския съюз има законодателство на световно ниво и че има мерки насочени към големите кредитни експозиции. Смятаме, че дис, дисциплината, свързана с пазарната отчетност, е изключително полезна, тъй като дериватите влизат в балансови отчет. В заключение, Предстои още много работа. Е, голяма част, една част от нея е чисто експертна, друга е на политическо ниво. Ние следва да определим правилната посока и да се постигнем съгласие по е, крайната точка, до която искаме да стигнем. И най-накрая искам да кажа, е, да завърша една мъдрост, а това е, че слънчевата светлина е най-доброто средство е, за борба с заразите. Благодаря. Е, голям брой депутати са се записали за изказване. Извинявам се от името на тези, които напуснаха, но има и други заседания. Започваме с Кей. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на двамата оратори за интересните изказвания. Тук и в Съединените щати се върши много по отношение на регулирането на дериватите, което е насърчително. Решаването на въпрос с извънборсовите деривати чрез крилинг. Не знае дали ще реши всички въпроси. Като бивш инвестиционен банкер, знае, че много колеги се занимават с секутиризация. Първият ми въпрос е като използваме суверенните слопове на дългове, Можем ли да кажем, че финансов продукт, който е от полза за финансовият, за хазната, къде трябва да бъде отговорността за използването на тези продукти, дали при купувача или продавача. Мисля, че отговор на този въпрос ще ни помогне да разберем нещата, които обсъждаме вече от няколко седмици тук, да чуем каква е вашата гледна точка. Госпожа Подимата, след това ще дадем възможност за отговор, за да не събираме твърде много въпроси наведнъж. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поблагодаря на нашите двама експерти и да отправя въпрос свързан с инициативата подета преди година, година и половина от гръцки, гръцките министри, от гръцкия министр и министр-председателя на Люксембург, както и от канцлера Меркел и президента Саркози. Те искаха да се проведе анкета, проучване за ролята и последствията от финансовите спекулации върху държавните облигации в Гърция, в по-конкретния случай. И освен това изискаха Европа да гарантира по някакъв начин сигурността на финансовите деривати, търгуващи се на пазара, чрез, чрез въвеждането на единна структура. Единна, единна ликвидаторска структура, за тези финансови продукти. Как бихме могли да гарантираме независимостта в действието на подобна структура? Аз смятам, че вие бихте подкрепил тази идея. Какво мислите за нея и какво мислите, освен това, за необходимостта да се въведат основни минимални изисквания за тези финансови деривати и техният контрол изискан от държавните глави. Дали не трябва да бъдат забранени изобщо тези облигации, които не се използват за покриване на рискове? Благодаря. Господин Кариган, искате ли да отговорите на заданите въпроси? Нека първо да отговоря на първия въпрос на госпожа Свинбърн. Вие използвахте думата укриване. Това е доста силна дума. Тя може би описва някои от конкретните ситуации, имате предвид. Ако говорим обаче за области, в които прозрачността би било, трябвало да бъде по-добра, аз съм съгласен с казаното, като имаме предвид в частност, че някои от операциите в Гърция датират от повече от 10 години. Междувременно има значително подобряване на прозрачността и предоставянето на информация. Вие също попитахте дали отговорността за осигуряване на по-голяма прозрачност трябва да бъде отговорност на продавача или на купувача. Мисля, че и двете страни трябва да имат еднаква отговорност. И силно вярвам в това, че и двете страни трябва да са отговорни. От 2000, 2001 година и особено през последните 2-3 години включително годините на кризата, са настъпили значителни подобрения по отношение на изясняването и понякога дори описването в писмен вид какви са относителните и абсолютни отговорности на продавача и купувача. Бих казал, че според мен Една от отговорностите, която е особено важна от страна на продавача, дори когато става дума за професионални клиенти, да гарантира, че документацията, свързана с съответните операции, е пълна и разбираема. Също въпроса ви за това, кой е отговорен. Това е много добър въпрос. Отговорът отново е, че и двете страни носят отговорност. И трябва да имаме това предвид. Вторият въпрос – Мога да започна тук. Термина спекулация е доста наситен със съдържание, в зависимост от това на кой език се използва, може да се тълкува по различен начин от различни хора. Искам тук да подчертая нещо, което според мен е важно за това как гледаме на този термин – спекулация. Има една простичка концепция, че на пазарите на деривати, както и на други пазари, факт е, че за всеки купувач има продавач, за всеки продавач има купувач. Това кара пазарите да работят. Ако някой иска държава или а, фирма иска да търгува, трябва да има някой от другата страна, с който да се извърши търговията. Затова трябва да сме внимателни как гледаме на тези неща. Аз разбирам а, вашето опасение – тъй като е много динамично купуването, продаването, въобще операциите на пазара. Има също определена цена, свързана с клиринга на определени инструменти или операции. И това ме довежда до втората част на вашия въпрос. Както вие посочихте във въпроса ви, има доста симпатия към реформите, които се осъществяват, така както съм посочил в писменото ми изказване. И ако използвам това, което вие казахте, че трябва да се активизират нещата, когато говорим за централизиран клиринг, трябва да сме абсолютно уверени, че Тези клиринги са регулирани и че регулирането трябва да е строго, трябва да има строги стандарти, кой може да членува в дадени организации, кой не, какви условия, при какви условия членовете могат да бъдат освобождавани от а, тези организации. Един от стандартите, който бих наложил по отношение на така наречените централизирани клирингови къщи е, че те трябва да могат да демонстрират съвместно с регулаторните органи чрез проверка на издръжливостта и други практики, че могат да устоят, ако има фалит на два от най-големите им членове. И това имам предвид, когато а, говоря за стабилността на а, системата. Това, което вие казахте за спекулацията, Аз съм изцяло убеден, че реформите, които са предвидени, както и унези, които вече са реализирани, могат а, успешно да отговорят на вашия въпрос. И че развитието през следващите години или през едните месеци, наличието на търговска информация и то свободно, а, само по себе си ще означава повече прозрачност, както за държавите, така и за фирмите и за регулаторните органи. И мисля, че това ще ни накара да се чувстваме много по-добре, що се отнася до стабилността към момента. Благодаря, господин Меткав. Има думата. По първия въпрос Бих искал също да направя кратък коментар. Аз, разбира се, съм съгласен, че отговорността трябва да бъде споделена. По-голяма е отговорността на финансовата фирма и тази отговорност нараства, когато говорим за сделки на а, дребно, но а, тези пазари на дребно а, не се разглеждат, когато а, говорим за извънборсови е, деривати. Може да има концентрация на такива инструменти в е, портфела, което може да не засилва мотивацията на дадения дилер. Но аз не съм несъгласен с казаното от господин Кориган. Може би просто искам да добавя някои допълнителни нюанси, които можем съвместно да обмислим. Що се отнася до е, разследването на евентуални спекулативни дейности, мисля, че тук възниква проблема с е, дефинирането. Ако вземем, например, слопове с е, необслужвани е, кредити, двете страни могат да имат противоположни мнения, когато даден човек купува защита, а друг получава допълнителен доход, това се отразява на цената на облигациите. Този, който се купува защита, разбира се, трябва да плати премия, за да влезе, за да сключи този договор и тази премия може би трябва да се плати в самото начало. Ако се направи разследване на пазара, ще установите, че има здравословен пазар, който има апетит за поемане на риска. Що се отнася до, до ролята на централизираните клирингови къщи за насрещните страни, създава се риск. Трябва да се гарантира стабилността и да се гарантира стабилността дори в случая, когато повече от един от членовете а, фалира. В миналото сме виждали, че двустранният клиринг има да играе роля и е ефикасен, ако видим, при крака на Лиман Брадъс, особено когато има предвид колетерал. Благодаря. Няма допълнителни е, въпроси. И така можем да преминем към следващите двама оратори Ханс Питер Мартин и Никола Станисиус. Първо Ханс Питер. Господин Кориган, винаги е източник до голямо вдъхновение. Човек е, да контактува с представители на Goldman Sachs в Австралия, моята страна, или Нью Йорк, или другаде. Ние се чудим, сме впечатлени от успеха на вашата фирма през последните години. Други се удавиха, пък вашия бизнес цъфти. Според вас, ако има друга възможност да се приеме предложението на гръцкото правителство и да се осъществяват изчисленията за кредитните слопове и за, за да може Гърция да влезе в еврозоната, ще приемете ли или пък ще кажете това е лошо за репутацията ни. Съгласни ли сте с наблюдателите, които казват в днешния свят Голдман Сакс е по-важна, е, има по-голямо значение от папата? Докато мислите по въпроса, следващият оратор ще зададе въпроса. Ораторът не говори на микрофона. Ще отговоря на вашия въпрос е, малко по-подробно след малко, но искам да добавя бързо, че дори папата си има проблеми в днешно време. Εκτός από τον Папа, проблемата προβλήματα нас ένας Да, не само папата си има проблеми. Имало и един византийски император с подобни проблеми, тъй като е флиртувал с една млада девойка. И е трябвало да плати последиците на изявленията, които направил по повод на този си неудачен флирт, а именно, че малко добри неща идват от жените, жената е дяволско изчада и прочие, прочие. Така, значи виждаме, че не само от едно място идват злените, в наш днешно време си изкушаваме да мислим, че това място са щатите, не само добри, не... лоши неща идват от там, и идват и добри. Вие ни вкарахте в кризата, но и вие ще ни помогнете да излезем от нея. Една от а, прич, причините за кризата бяха в това, че имаше разминаване между това, което ни продават и това, което всъщност е под пакета и неговите панделки. Не мислите ли, че вие трябва да върнете отново баланса между долара и еврото, който всъщност бе разклатен и до голяма степен причини сблъсъка и стресовите ситуации на пазарите. Благодаря. Не знам дали сте папа или изкусител, но имате думата за отговор. Сега, да оставим на страна папата, като имаме предвид всичко, което знаем сега, при същите условия и обстоятелства, които доведоха до слоповете с, с а, в Гърция от 1999 година, дали Голдман Сакс би направил същото. Най-добрият отговор, който мога да дам на този въпрос, е да кажа, че не можем да прехвърляме върху... Не можем да прехвърляме днеш... това, което знаем днеска, върху нещо, което е станало в миналото. Обстоятелствата днес са различни ако обстоятелствата днес са такива, каквито бяха преди 11 години, ами сигурно бихме го направили, но може би по по-различен начин. Сега да се върна на предишния въпрос. Бихме отишли малко по-далеч и бихме отчели отговорността на купувачите и на продавачите. Искам също така да подчертая, че През 1998, 1999 и 2000 година първоначалната цел на слоповете е да се даде възможност на Гърция да направи, да, разме, да смени дългове деноминирани в долари с дълг деноминиран в евро. тъй като те се стремяха към влизане в еврозоната. Цялата мотивация и философия, която лежеше в основата на решенията на Гърция и, Гол, и Голдман Сакс, беше, че това е напълно рационално и нормално. Според мен това е неоспоримо и днес. когато бяха направени тези първи а, е, слопове, тук влизам в, а, е, в отговора на втория въпрос, преминахме през един период, в който еврото спрямо долара а, е, спадна, да, намали стоиността си, то значително. И спада в стоеността на еврото спрямо долара и иената за период, през периода 2000-2001 година беше причината, поради която Гърция прие решение да направи тези слопове на пазарни цени и да ги прехвърли в исторически валути. Именно това решение и потребността от преструктуриране на първоначалните слопове операции и да наложи върху тях слопови операции с лихвени проценти е един от въпросите, за които става дума тук. Защото именно това преминаване от пазарни към исторически а, а, стойности доведе до намаляването с 1,5% на съотношението дълг към БВП. Но дори с това малко намаление, съотношението дълг БВП дори през 2001 година беше над 100%. Сега пак по въпроса дали бихте го направили пак. Трябва да сме наясно, че ако сега съществуващите правила, правилата, прияти от 2008 година, бяха в сила през 2001 година, ситуацията щеше да бъде такава, че е, средствата, кои, че средствата ще да се считат е, за кредит. Така че ние щяхме да приложим правилата на Евростат. И правилата, проистичащи и правилата, проистичащи от 2008 година, са много спорни тогава. Това нямаше да бъде спор тогава. Вторият въпрос започва с хипотезата, че кризата, на която, сме, която преживяваме, е, дойде от Съединените щати, достатъчно смирен съм да призная, че има голяма доза истина. Казвам голяма доза. Искам да кажа, че и в други части на света е имало сериозни проблеми. Няма да споря, обаче по корените на проблема и това, че те са в Съединените щати. Продължението на вашия въпрос за това какво мисля за по-добро, за по-добър паритет между долара и еврото, Искам да се върна към опита си като работещ в Централната банка. Ако нещо научих тогава, беше да не говоря за проблеми, свързани с отношенията на валутите и ще продължа да се придържам към тази мъдрост господин Радемахър посочи, даде знак, че би искал да се изкаже. Заповядайте. Благодаря за тези обяснения. Имаме един кратък въпрос. Казахте, че в този момент слоповете са се осъществявали на, при пазарна стоимост. Моята информация е, че Стойността на слопа по това време била 2,4 е, милиарда евро. Това е един, една възможно, един начин за регистриране на слопа. Има информация, че сте продали слопа през 2005 година за 5,1 милиарда на Националната банка на Гърция. И аз, ето защо се съмнявам, че през 2001 година стоеността е била изцяло пазарна. Дали не е имало някакъв скрит елемент, така че дългът да бъде намален и прехвърлен за по-късен период в момента, в който страната ще влезе в еврозоната. Не знам не познавам ситуацията за 2005 година в Националната банка на Гърция. Знам обаче, че повечето експозиции е, на, Goldman Sachs към Гърция са били продадени на други участници на пазара през 2005 година не мога да коментирам по другите факти, които споменахте, тъй като не ги познавам. Но за да се върна към периода 98-2001, аз разбирам, тълкувам факта последния начин. Ако не се лъжа, в, на, през 98 или 99 година Goldman Sachs и Гърция предприеха поредица валутни а, слопове. И тогава се приложиха пазарни валутни курсове. Но от 90, през 99-та и 2000-та година имаше значителен спад на еврото спрямо долара и иената. В този контекст Гърция първоначално повтори Гърция проведе няколко слопа. За първи път мисля, че това беше през май 2000 година. Тогава за първи път приложиха историческите валутни курсове. И те бяха доста различни от пазарните курсове. И те осигуриха на Гърция известна защита а, срещу взаимоотношенията между еврото от една страна и долара и ената от друга. И на този фон всички слопове, които не бяха извършени през пролета и началото на лятото 2001 година, бяха преструктурирани въз основа на исторически валутни курсове. И именно това преструктуриране в контекста на въвеждането на историческите валутни курсове доведе до ситуацията, при която преструктурирането ситуация, в която Гърция с потенциална кредитна експозиция към Goldman Сакс в съответствие с правилата, които бяха в сила по това време, е, бил, е била приемлива. И тази експозиция на Гърция към Голдман Сакс възлизаше на 2,4-2,5 милиарда долара. И всъщност това доведе до спад с процент и половина на съотношението дълг към БВП. И ако правилата от 2008 година бяха в сила тогава, тези 2,4 милиарда експозиция към Голдмасак Сак щяха да се появят като кредит – и следователно нямаше да, се, да има намаление в съотношението дълг към БВП. Всъщност, това е моето тълкуване на фактите. Ораторът не говори на микрофона, поради което не може да бъде преведен. Доволен ли сте от отговора? Мисля, че това беше интересно изказване и мисля, че искахте господин Саримак, искахте да остане. Господин Меткав, искате ли да допълните нещо в отговор на въпросите? Оли Шмидт, Ланген и още един оратор. Благодаря, госпожо председател. Беше много интересно да слушаме двамата оратори. За мен е разбираемо това, което казвате. Може би за колегите е неприемливо. Но вие сте обречени пред обществеността, тъй като това, което сте правили, не е приемливо. Моята обща бележка и въпрос е как може да се случи така, че да загубите доверие пред обществеността. Какво правите, за да промените това? Никой всъщност не вярва дори частично на това, което казвате днес. Мисля, че това, което казвате е доста добре, но когато чета вестниците и когато слушам коментарите в моя избирателен район, например, хората са на противоположно мнение. Може би трябва да подсилите отдела си за връзки с обществеността. Въпросът ми се отнася до забранени продукти. Какви биха били последиците, ако се въведат такива, такава забрана върху продуктите, ако има световно законодателство, което да изисква забрана на определени продукти, включително такива, с които търгувате и вие. И допълнителен въпрос към въпроса за спекулацията. Можете ли да бъдете малко по-точни? Какво всъщност представлява спекулацията? Можете ли да ни дадете вашата дефиниция? Дали спекулацията е само лоша или не? Лене. Да, благодаря. Един въпрос искам аз да задам преди въпроса обаче благодарности за това, че днес са тук и отговарят на въпроси. И сега преминавам по същество. На първо място чух, че че трябва да се гарантира надежността на данните. Аз добавям и прозрачността. Това обаче не е лесно. Не е лесно за дефиниране какво значи надежност, какво значи откритост, къде минава разграничителната линия между тези двете. Разбира се, че трябва да сме прозрачни и открити, но до известна степен не може да развяваме информация така просто за обществена употреба. Данните и тяхното опазване. Интересите ни са различни наши и на американците. Управляват ги различни надзорни органи, рискът се управлява и по различни начини. Ако рискът се концентрира върху един единствен носител, то тогава ще бъде много по-рискова цялата ситуация, когато фалира Lehman Brothers. Техният най-главен, най-важният им клиент всъщност също фалира. Дали това би могло да се превърне в изискване, дали банките не трябва да се погрижат по някакъв начин за евентуално изправените си пред фалит клиенти. И както каза колегата Оли Шмидт, системата за премии или бонификации – това дали няма да ни доведе до подценяване на рисковата експозиция. През последните 10 години през последните 10 години финансовите операции в Съединените щати възлизаха на 5 до 7% от вътрешния продукт, но всъщност бяха 45% от печалбата. Дали няма нещо грешно в цялата тази концепция? Не знам как сме стигнали до такива разлики, при положение, че винаги сме се придържали до пазарните механизми. Благодаря. Юрген, и аз искам да задам два въпроса. На първо място напомням, че гръцката, ако мога така да я нарека, криза не бива да бъде разглеждана като нещо съвсем различно от общата, от световната криза. Гърция не е конкретен изолиран проблем. Има аспекти, които са типично гръцки, но не става дума за някакво съвсем изолирано явление. Това първо. Второ, хубаво е да говорим за контрол на статистическите данни и на рисковата експозиция. Само, че само говорим. Какво правим? Дали имаме инструменти и дали са достатъчно задълбочени анализите, за да разберем в какво се състои същината на този проблем. Пазарните процеси не са достатъчно добре анализирани. Винаги действаме на симптоматично, външно равнище. Спомням си, че в последния доклад на ОИСР прочетох много елементарни обяснения. И причините, първо причините за световната криза все още продължава да са загадка, да са мистерия. С други думи, анализът не е достатъчно задълбочен. И може би това е една от причините, поради които банките не се справят и продължават да се държат безразсъдно някои банки в Германия особено, които не се бяха замесили в тези рискови мътни операции, излязоха с доста вдигната глава от цялата тази криза. Говорим за дисбаланси в счетоводните, в платежните баланси на държавите от еврозоната и това въпреки всичките контролни надзорни механизми. Нека да не обобщаваме. Има различни държави с различна проблематика в платежните баланси. Благодаря. Мисля, че сега се опитваме да решим всички проблеми на света но може би да се опитате поне да отговорите на част от въпросите. Освен проблемите на инфраструктурата, аз ще отговоря на, на останалите въпроси, които бято поставяха. Всъщност казаното а, беше, че това, което казвате, има смисъл, обаче никой не му вярва. Мисля, че тук има частица истина в това изявление, обществеността, независимо дали тази в САЩ, в Брюксел или където и да било другаде, хората са ядосани. Няма съмнение в това. И мисля, че те имат пълни основания да са ядосани след всичко, което се случи. За онези от нас, особено тези от нас, които са в финансовия сектор, отговорността е огромна да се опитаме да се държим по начин, който на първо място да възстанови доверието на обществеността, да обществеността да разбере какво се е случило, какво не се е случило. Действително бяха допуснати грешки, но хората се учат от своите грешки. Това е огромно предизвикателство – затова аз приех поканата ви да дойда днес тук с надеждата, че мога да помогна поне мъничко да се подобри разбирането по някои от тези въпроси, за да променим общественото мнение и да възвърнем общественото доверие. Така че аз съм от съм с симпатия към казаното от вас. Що се отнася до спекулацията и забраната на определени продукти? Мисля, че повечето хора, дори в сегашната обстановка, биха приели, че спекулация, която е регулирана, е нещо добро. Защото без спекулация в добрия смисъл на думата Нека се го кажем, ще е трудно да видим по какъв начин ще действа економическата и финансова система. Хората трябва да поемат риск. Те трябва да поемат рискове като дребни предприемачи, като дребни банкери или крупни банкери. Ние не можем да решим проблемите на света и да кажем просто, че хората не трябва да поемат рискове. Това е много важно да се знае. Очевидно има и лоша спекулация. един върховен съдия на Съединените щати, говоряки за порнографията, каза, че когато я видите, ще я разпознаете. И мисля, че и спекулацията попада в тази категория. Що се отнася до въпроса за забраната на определени продукти – Мисля, че самият пазар върши добре своята работа, не като забранява продукти, а като се освобождава от онези, които не, не действат по начина, по който хората са очаквали, или пък водят до нежелателни странични ефекти, например алергии, предизвикани от лекарства и прочие. Ако видим какво се случи в най-трудните моменти на кризата, високо структурирани кредитни продукти с множество нива на задлъжнялост, тези а, продукти вече изчезнаха. Разбира се, аз а, няма да страдам, ако те никога не се появят отново. Мисля, че трябва да има по-голяма бдителност в бъдеще и да не се допусне отново появата на подобни ситуации. По втория въпрос, който се отнасяше до риска, свързан с инфраструктурата, господин Меркав ще се спе на този въпрос след малко, беше поставен също и въпроса за компенсацията, за стимулирането. Общо погледнато, едва ли някой може сериозно да оспорва хипотезата, че Имаше някои е, сривове в отношенията между поемането на риск е, и е, стимулирането и, и то повсеместно. Но имаше все пак някои фирми, например Goldman Sachs, мисля, че ние се справихме добре в това отношение. Мисля, че свършихме прилична работа по отношение на а, обвързването на риска и стимулирането. Част от културата на поемането на риск е, че компенсацията за ръководителите на предприятия, на банки, които инвестират за 5 години, че има също възможност да бъдат върнати част от тези премии. Действително, ние платихме на хората в Goldman Sachs, но мисля, че ние свършихме добра работа, като вързахме стимулите, поемането на риск, управлението на, на риск, в сравнение с която и да е друга институция. И на последно място, и ще спре до тук, мисля, че някой направи аналогия или по-скоро контраст между банки и инвестиционни банки. Не знам дали добре съм разбрал казаното, но ако вземем предвид универсалният банков модел в Европа и модела на банкови холдинги, който действа в САЩ. Всъщност тези институции действат по много сходен начин по отношение на това, което правят, по отношение на бизнес моделите им. Но голямата разлика между тях е, че в Съединените щати банките а, не се занимават с инвестиционни дейности в такава степен, в отличие от други, които сериозно са ангажирани в инвестиционни операции. Така че на тази разлика между инвестиционни банки и обикновени банки няма особен смисъл днес. Господин Ланген постави няколко въпроси, свързани с инфраструктурата. Съжалявам, ако не съм бил достатъчно ясен, когато говорих за конфиденциалността. Ние гледаме на този въпрос не само като на важен въпрос, но и като въпрос, който трябва спешно да бъде решен за преодоляване на някои препятствия, които не съществуват във всички юрисдикции, но предвид на факта, свързан с търговския репозитарий и който трябва да бъде глобален, възниква проблема с данните, които могат да се използват. Едва ли трябва да навлизам подробности по отношение на това, което правим, но можем да се срещнем двустранно или пък с малка група от Комисията по економически въпроси, за да ви кажем с кого точно работим по надзора. Ние сме готови да предоставим тази информация, защото считаме, че това е в наш интерес. Надзорните органи могат да се оформят ясна картина за разпределението на риска на пазара. И така стигаме до следващия въпрос за достъпа. Това не е лесен въпрос. Ние правим каквото е по силите ни, за да подкрепим този основен принцип за достъпа като насърчение, но всъщност това не е нещо, което ние умеем да правим. Действително, съществуващите репозитари се споделят информация не само с надзорните органи, но всички заинтересовани органи, доколкото разбирам. Има група международни регулатори, които работят по протокол за гарантирането на достъп по един бърз и добре организиран начин в бъдеще. Мисля, че има основания за оптимизъм в тази посока. Благодаря ви. Ако някой иска да направи заключително изказване, не задължително, ако обаче смятате, че трябва да кажете нещо, което не е било казано, господин Меткалф, набързо. Едно, един съвсем кратък коментар, свързан с идеята за забрана на продукти. Не бива да забравяме, че причината, поради, кой, поради която има растеж, на пазара, това е, е нарасналия риск. Ето защо забраната на дериватите не би решила проблемите. Благодаря. Благодаря ви, каза председателката. Благодаря господин Кориган и господин Меткалф за опитите да отговорите на очевидно трудни въпроси. Осъзнавам го. Благодаря ви за съгласието да дойдете тук. Вие дадахте принос не само по обявената тема, но и други теми. Благодаря ви. И с това Следващото заседание е от 7 до 8.30 на 19 април в Страсбург. Закривам заседанието.